Dear colleagues, welcome and... Добре дошли, скъпи колеги. Добре дошъл също на румънския министър по економическите и финансови въпроси и на публичните финанси, господин Елген Орландо Теодорович. Но преди да му дам думата, искам да приемем дневния ред. Благодаря ви. Съобщенията на председателя ще бъдат направени утре преди гласуването. Сега нека да преминем към четвърта точка от дневния ни ред, което е економически диалог с председателят на Екофинта Елген Орландо Теодоровичи. Поздравления и най-добри пожелания за предстоящото председателство – ние очакваме с нетърпение да работим с румънското председателство в дух на сътрудничество, за да постигнем най-добрите възможни резултати. Днес господин Теодорович ще представи приоритетите на румънското председателство. Аз приветствам амбициозната програма на румънското председателство и цяло споделям акцентът, който вие поставяте върху сближаването в Европа. Ние трябва да стимулираме растежа, инвестициите, структурните реформи, социалното и териториално сближаване, справедливостта и оценявам високо, че се обръща специално внимание на социалния стълб. Утре ще се проведе първото заседание на ЕКОФИН, което ще е председателствате, където ще се обсъдят много важни досията. Те са от особена важност, за да се гарантира сближаване в Европа в социално-економическо отношение. Имаме силен мандат по Инвеста EU и аз настоявам съветът да финализира своя подход, за да не пропуснем възможността да приемем тази важна програма за инвестиции и за прегледа на ЕАСА. Ние призоваваме да има мандат за преговори по цялото досие и ние Внимателно ще разгледаме тези въпроси, когато се обсъжда разделението на това досие, економическия паричен съюз, цифровите въпроси. Всички те са от особена важност. Ние ще направим всичко по силите ни по време на многото предстоящи тристранни срещи да обсъдим важните въпроси, които започнахме вече да обсъждаме с вашето председателство. Знае, че вие сте човек на визията, както и на конкретните резултати. Затова имаме високи очаквания от вашето председателство. Имате думата. Господин председател, уважаеми евродепутати, Позволете ми най-напред да ви пожелая щастлива нова година, много успехи и здраве. За мен е голяма чест да бъда днес тук сред вас за първа обмяна на мнение по време на румънското председателство, тук в Комисията по економическите и парични въпроси, да споделя нашите цели и очаквания за следващите 6 месеца. Благодаря на Австрийското председателство за напредъка, който са постигнали. Искам също да благодаря на колегите от България и Естония за тяхната работа по време на предходната тройка председателства. Аз накратко ще се спра на основните стълбове на нашето председателство. Ще коментирам и економическото състояние на Европейския съюз, ще очертае економическите, финансови и данъчни въпроси по време на румънското председателство. След това ще отговоря на въпроси, които имате. Европейските граждани, техните въжделения са в сърцевината на дейността на нашето председателство. Целта ни е да постигнем напредък и да финализираме голям брой законодателни приоритетни досиета, за да постигнем реални резултати за гражданите на Европейския съюз. Румъния поема председателството на съвета на Европейския съюз в много важен момент за съюза, характеризиращ се с значителни предизвикателства и в този контекст запазването на единството на европейския проект, сближаването между държавите членки е ключов аспект за Европейския съюз и не искаме да допринесем за тази цел. Но сме и реалисти и също времено сме амбициозни в подхода ни. Знаем, че това председателство е в края на законодателния мандат. Затова за нас е важно да положим съвместни усилия, да имаме силна политическа воля, както от страна на съвета, така и от страна на Европейския парламент. Обеден съм, че ще бъдем ефикасни, ще постигнем реален напредък в редица области от особена важност. Хоризонтален въпрос за румънското председателство е поставянето на акцент върху бъдещето на Европейския съюз, като се идентифицират и намерят възможности за европейските граждани. Румъния отбеляза стотната годишнина от обединяването си миналата година и те трябваше да чака повече 50 години, за да може да настъпи демокрацията, върховенството на закона и навлизането в свободния свят поради историческите дадености в Европа. Преди 30 години тази мечта все още изглеждаше невъзможна, но сега Европа, по-скоро тогава, чрез книги, музика и радиопредавания, се доближаваше до нас, макар че те бяха незаконни. Така че ние искаме ме да върнем онова, което историята ни беше отнела в продължение на 50 години. Затова съм изключително а, признателен и осъзнавам подкрепата, която оказва председателят на Европейския парламент Яни. Той сподели своята визия на 10 януари относно мотото нашето председателство, а именно сближаването като европейска ценност. Разминаванията, различията не са европейски ценности. Затова най-важното послание на румънското председателство се отнася до това да има сближаване, сплотеност на Съюза и ще се фокусираме върху основните цели в тази сфера по този проект. Когато говорим за равно третиране между държавите членки и техните граждани, трябва да кажем, че Румъния ще бъде активна в своето участие в консолидирането на европейския проект за постигане на напредък в економическата, финансова, фискална сфери, да стимулира економическия растет, инвестициите, както и структурните реформи в интерес на държавите членки, както и на европейските граждани. Считаме за важно Европейския съюз да стане по-благоденстващ за всички свои граждани, да гарантира сигурност, безопасност, благоденствие и възможност за развитие на всички свои граждани. Румъния иска също да гарантира председателство на съвета което се осъществява в момент на умерен економически растеж в, Европейския съюз. През 2017 година имаше растеж, прогнозите са добри, въпреки че се очаква малък спад в тези ритмове, този ритъм. Има рискове за забавене има търговски търкания, протекционистски политики, които се преследват, геополитически проблеми, има нестабилност на финансовите пазари, има също доста финансова чувствителност, така че ние в Европейския съюз не можем да си позволим да бъдем безучастни, точно обратното. Ние трябва да се възползваме от тази възможност да реализираме реформи и да превърнем Европейския съюз в по-силен. Искам също да подчертаем чрез конструктивното ни участие, че всички държави членки трябва да участват в този процес. Искаме да ангажираме европейските институции и то на равноправна основа. Като член на, Европе... на Румънския парламент, аз разбирам добре каква е ролята на един парламент като институция и за това ние очакваме конструктивно, прагматично сътрудничество между съвета и парламента. Това е нещо много важно за румънското председателство, най-вече защото имаме пред себе си доста триалози, двустранни срещи и то в късото време, което остава преди изборите. Европа на сближаването е мотото ни, което ще е в основата на дейността на ЕКОФИН. Основната ни цел е да стимулираме економическото и социално сближаване, подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Ще се фокусираме върху премахването на разликите в развитието на европейските региони и социално-економическите категории, за да се укрепи социално-економическото сближаване на равнище Европейски съюз. В този контекст бихме искали да обърнем внимание на следните области. Искаме задълбочим економическия паричен съюз да се консолидира банковия съюз, да продължи развитието на съюза на капиталовите пазари, да гарантираме справедливо данъчно облагане, да гарантираме добро, добра координация и сътрудничество на ниво економически политики на европейско равнище, за да се подобрят резултатите, за да се укрепи економическата ни стабилност. Румънското председателство е напълно наясно, че финализирането на економическия паричен съюз е важен компонент – в пътната карта, разработена преди срещата на върха в Сибил, която ще се проведе тази година, благодарение на това, което беше направено държавите членки за задълбочаване на економическия паричен съюз, Европа успя да излезе от кризата. Економическата и парична архитектура на европейско равнище сега е много силна. Трябва да положим допълнителни усилия, за да гарантираме, че ще разгърне пълния си потенциал и че ще има ефект върху просперитета и економическата стабилност в целия Европейски съюз. Срещата на върха на еврозоната през декември отбеляза какви са насоките за задълбочаване на економическия паричен съюз – Беше договорено да се промени договора, така наречения фискален пакт TSFU, да се постигне напредък по Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари, тъй като се очаква, че ще се постигне съгласие през юни 2019 година по тези въпроси. Що се отнася до характеристиките, на бюджетните инструменти за сближаване и конкурентоспособност на еврозоната. Трябва да се отчитат економическите реалности в е, Европа към момента, както и нуждите на европейските граждани. Що се отнася до стъпките, които искаме да предприемем, бихме искали да гарантираме, че ще работим в дух на откритост при вземане на решението, дори с онези държави членки, които не са членове на еврозоната е на силен, устойчив финансов сектор и в интерес на всички. Затова трябва да постигнем максимален напредък по банковия съюз. Ние благодарим на нашите предшественици, австрийското председателство, както и на Европейския парламент за постигнатото политическо споразумение по така наречения банков пакет. Когато бъде изпълнен, ще се предприеме важна стъпка за намаляване на рисковете. Към момента ние работим интензивно за финализирането на техническите аспекти на този пакет и се надяваме, че той ще бъде прият максимално скоро. Въвеждането на обща гаранция за фонда за преструктуриране също е важен приоритет за Банковия съюз и срещата на еврозоната през декември определи насоките в тази област и въвеждането им на практика. Ще работим в тясно сътрудничество с председателството на Еврогрупата, както и по други въпроси, които могат да възникнат, е, например, задълбочаването на економическия паричен съюз. И на последно място, но не е по значение, що се отнася до приоритетите на Банковия съюз. Е, тук говорим за законодателни предложения, които трябва да намалят е, необслужваните кредити. Не искаме да се натрупват такива дългове. Радваме се, че беше постигнато споразумение през юли по отношение на, не, на този вид заеми и се надяваме да постигне максимално съгласие, да се договорят позициите за преговори в съвета относно вторичните пазари. Когато говорим за примахването на пречките, за пазар, за Съюза на капиталовите пазари. Тук работим по законодателни предложения да се намалят разликите между различните юрисдикции, да се диверсифицират възможностите на, за инвеститорите и да се даде по-широк достъп до финансови ресурси на малките и средни предприятия. Този съюз, предложението за него е нещо, по което работя много усърдно. Това ще продължи и преди месеци. Искам сега да се спре на седемте досията, по които вече работим и които скоро ще бъдат обсъдени между нас. Например, пакета за устойчиви финанси. Това е важно предложение, когато става дума за постигане на екологични цели по отношение на изменението на климата, в социално изражение, в съответствие с парижките споразумения от 2016 година и програмата на ООН за устойчиво развитие 2300. Сега очакваме тристранните срещи да бъдат проведени и се надяваме, че ще се постигне политическо съгласие с вас, за да имаме ясна представа за това какви ще бъдат правилата за прозрачността и референтните условия. Друг важен приоритет за капиталовите пазари е трансграничното разпределение на средства. За това. Това за нас е важно, за да се премахнат законодателните пречки, както и разходите, да се насърчи конкурентоспособността и възможността потребителите да имат по-широк избор. По това досие също искаме да постигнем съгласие преди края на сегашния мандат на парламента. Пакетът за гарантираните облигации. Това е друг приоритет за нас за CMU и ние ще продължим да разширяваме капиталовите пазари по този начин, ще насърчаваме достъпа до финансиране. Тези два законодателни акта ще гарантират повече сигурност за инвеститорите, ще създадат нови възможности, особено за пазарите, които са по-слабо развити. Първият триалог вече се проведе и ние сме твърдо решение да вървим максимално бързо за постигане на съгласие с вас по отношение на пакета за гарантираните облигации. Пакетът за пруденциалните изисквания към фирмите също е важно досие, за да се гарантира, че инвестиционните фондове трябва да се подчиняват на съществените изисквания, пруденциално отношение и съответно да имат такива бизнес модели, които няма да доведат до подкопаване на финансовата им стабилност и конкурентоспособността между банките и финансовите инвестиционните фирми. Вече сме договорили мандат за преговори по този пакет и сега очакваме да започнем преговорите с вас тази седмица. Друго досие, което е много важно в тази област, се отнася до надзора на централните контрагенти. Това предложение променя статута на Европейската централна банка и ще допринесе за укрепване на системата за надзор в Европейския съюз, както за централните контрагенти в трети страни. Идеята е да се отчети растежа, сложността, трансграничния характер на компенсациите в Европа. Първият триалог се проведе миналата седмица по това досие, както и по други досиета. Ние сме твърдо решени да постигнем споразумение с вас максимално скоро. Освен това сме твърдо решени да постигнем напредък е, и по отношение на преразглеждането на европейските надзорни органи. Корепер прие на 19 декември частичен мандат за преговори по отношение на измененията, представени от комисията по въпроса за изпирането на пари. Зная каква е вашата позиция по въпроса по този пакет. Също времено считам, че измененията по прането на пари е нещо много важно, особено в контекста на последните случаи на изпиране на пари. Не бива да забавяме разглеждането на този въпрос в пакета. Утре съвета ще разгледа следващите стъпки по два досие. Ще ви информираме колкото е възможно по-скоро. В допълнение имаме също техническо финализиране на регламента за регламента за Европейска пазарна инфраструктура ЕМИР, както и за паневропейските пенсионни продукти. Ние също искаме да постигнем напредък и по други предложения, като колективното финансиране и плана за действие Финтек. Искаме да постигнем значителен напредък по тези досиета. За да постигнем обаче тази цел, се нуждаем от подкрепата ви, за да можем съвместно да постигнем напредък по редица досиета в контекста на ограниченото време, с което разполагаме преди изборите. Когато става дума за очакванията на гражданите към Европейския съюз, ще продължим с модернизирането на данъчните системи, системата за ДДС, най-вече във връзка с облагането на електронните сделки с ДДС. Това е много важно до сега, както за бизнес, така и за данъчните власти. И за това ние ще работим за постигането на задължителен обмен на информация за плащанията с цел събиране на ДДС. И ще работим по всички досията, свързани е, с ДДС. Трябва да направим така, че да не създадем нови възможности за измами е, с ДДС. Анализа по този въпрос е, вече се прави. Наша цел е да внесем значително подобрение в сътрудничеството между данъчните власти в страните членки. Съюзът а, ще е, успее да постигне споразумение във връзка с тази досиета, ако има гаранции, че те ще бъдат устойчиви на измам. Искаме да напреднем колкото може по-бързо по досиетата, свързани с ДДС. Както знаете, Европейската комисия наскоро е, прие документ, свързан с квалифицираното мнозинство, е, необходимо за приемане на досиета, свързани с данъчното облагане. Това е важно, когато трябва да се приемат такива законодателни актове на европейско е, е, равнище. Всички инициативи, които ще бъдат предприяти от Европейския съюз, първо трябва да бъдат оценени от Европейската комисия и държавите членки. На този етап ще кажа, че ще повдигна този въпрос за дебат в Екофин и ви уверявам, че всички ние мислим относно това как тази идея на комисията може да бъде осъществена и също така да видим какви ще са последиците, ако тръгнем по този път. През последните е, години съветът е, много бързо е, прие редица досията, въпреки изискването за единодушно. Ще продължим така да работим и във връзка с директивата за дан данъчното облагане. По време на преговорите ще се опитаме да постигнем единен подход при данъчното облагане на електронните сделки, за да избегнем фрагментирането на единия пазар и да имаме единен подход на европейско равнище и на равнището на страните от ОСР. Нашето председателство ще продължи дебата относно едината ставка за данъчно облагане, като и ще използваме, ще стъпим на добрата работа, свършена от предишните председателства. И накрая ще финализираме работата по фискали за след 2020 година, така че националните фискални власти да имат обща информационна база и да обменят данни. Надявам се да може да разчитаме на подкрепата на Европейския парламент по тези въпроси и да постигнем бързо бързо споразумение. Когато става дума за финансовата прозрачност, ние работим на междуправителствена основа, за да постигнем координация на данъчните власти. Ще попълним списъка, съдържащ данъчни власти от трети държави, които не, не са готови, нямат желание да сътрудничат е, с нас. Е, това ще се обсъди на ЕКОФИН и нашето председателство ще е, работи за създаването на такъв списък. Румъния а, е, има за цел а, да приеме проекто а, директива за облагането с мита и да намалим по този начин риска от избягване на плащането на данъци. Румънското председателство има за цел да финализира регламента за финализиране, финанси, за, за финансиране на закупването на оборудване за митниците, да работим по регламента за митниците след 2020 година. По този начин ще работим за изменение на митническия кодекс с оглед на новото оборудване за електрон евентуална обработка. Не приветстваме годишния обзор на растежа за 2019 година, данните за безработица и економическия растеж в Европейския съюз и държавите членки. Този обзор дава отправна точка за европейския семестър през 2019 година. Ние ще насърчим структурните реформи и инвестиции инвестициите в Европейския съюз, подготвяйки дебата за Европейския семестър по прозрачен начин. Не е, Постигнахме бърз напредък по програмата Invest EU. Е, ще видим дали може да постигнем консенсус по отношение на програмата за подкрепа на реформите. Ние смятаме, че тази програма има потенциал да стимулира сближаването в Европейския е, съюз. Дискусията на ниво министри по EU ще се проведе утре по време на първата среща на Екофин. Искам да обърна внимание на колегите върху редица важни аспекти, свързани с преговорите. Също така а, а, имаме за цел да набележим редица а, решения, редица мерки за програмата Invest ЕЮ, за да осигурим справедливо географско разпределение на е, е, европейските финанси е, и също така да увеличим капацитета на страните членки за работа за изпълнение на програмите. Румънското председателство ще работи по пълното освобождаване отговорност за бюджета за 2017 и за изработване на бюджета за 2019-2020. Това е много важно за нас. Предимството от членството в Европейския съюз не е на първо място свързано с, с средствата, които се получават, а, а, а по-скоро свързано с, с ценностите. Точно това ни прави по-различни, по-добри. Затова аз съм убеден, че само заедно можем да постигнем повече от е, ще отбележим годишнин от обединението на Румъния и от създаването на румънския химн. В него се казва, че заедно ставаме по-силни. Това е основното мото на нашия хим. И от него се водим не само ние, румънците, но и всички европейски народи, без значение на езиците, които говорим, буквите, с които пишем. Ние сме по-силни заедно. За това резултатите, които очакваме и успеха, който очаквам, ще бъдат, ще бъдат заслуга на всички. Ще успеем да постигнем това, което сме си поставили за, за, за цел, ако работим духа на казаното от Жан Моне. А, а именно, че не става дума за това дали сме оптимисти или песимисти, а по-скоро за това дали сме достатъчно решителни или не. Благодаря. Thank you. Благодаря, уважаеми господин министр, за всеобхватната презентация. Нека сега да преминем към изказванията на нашите членове. Първо ще дам думата на господин Мурешан. Добре дошъл, господин министр, в нашия парламент. Желая успех на румънското председателство. Имам три конкретни въпроса към вас. Първо, вие говорихте за економическа и паричен съюз и процеса на консолидация, който е в ход. края на 2017 година Европейската комисия предложи да се създаде Европейски паричен фонд. През 2018 година комисията говори за механизъм за стабилизиране на инвестициите. Когато чух това, аз подкрепих идеята да, а, за да могат и страните извън еврозоната да участват в тези механизми. Искам да ви попитам, какво конкретно ще направите по време на румънското председателство, за да гарантирате, че държавите, които още не са членки на еврозоната, ще бъдат включени в тези а, проекти? Какво смятате? А, как страните, членки, страните, които не са членки на еврозоната, ще могат да участват тези два а, проекти? Виждате ли е, разлика между държавите, които са членки на механизма е РМ и страните, които не са членки на този механизъм. програмата на ЕКОФИН за румънското председателство а, има едно досие, което ще включва нас като парламента и вас от а, а, съванета. Това е единственото, което трябва да се финализира по времето на Екофин. Вие обаче във вашето изказване споменахте редица досиета. А, какво а, всъщност е вярно? Това, което казахте или това, което пише в програмата на Екофин и изобщо Европейския парламент трябва да финализира много досиета преди края на мандата? Mulțumesc, în приморен да. Благодаря ви. Благодаря за въпросите. Ще им отговоря в реда, в който ги зададохте. Трябва да свикна с новата ми а, роля, към, а, когато към мен ще бъдат отправени множество въпроси. А, някои в ролята ми на финансов министр, а, други като представител на председателството. А, обсъдихме а, въпросите, които вие зададохте. А, на в Европа ние говорим за бюджетни инструменти и предлагаме а, решения за еврозоната извън нея. Трябва да вземем предвид страните членки, които не са а, а, членки на зоната, на еврозоната, да е по-точно. Ние Имаме разбиране към решенията, които се договарят и които се взимат. За нас е важно да погледнем на Европейския съюз цялостно и да включим всички, които принадлежат към нашето чудесно европейско семейство. Румъния не е членка на еврозоната. а, и наред с Румъния и други държави не са членки на еврозоната, но планират да се присъединят а, към нея. По време на румънското председателство а, ние ще възприемем подхода да взимаме решение, да предлагаме решение за целия Европейски съюз, а не само а, за някои групи от държави, които са членки на а, някаква определена зона. Що се отнася до досиетата, по които съвместно трябва да вземем решения. Както Както казахте, няма значение дали сме оптимисти или песимисти. Важното е да, да работим с решителност. Ще повторя това, което ви казвам сега и утре на Екофин. Е, искаме да възприемам един много прагматичен подход и да упражним положителен натиск, ако мога да се изразя така, за да можем да работим по колкото може повече досиета, въпреки че съзнаваме, че имаме много малко време, тъй като наближава края на мандата, но като председател на Екофин, и като министър на финансите на Румъния, Бих казал, че трябва да бъдем колкото може по-големи оптимисти заради големия брой досиета. Thank you. Uh, Перванш Берес for the S&D Group. Перванш Берес. Господин министър, вие ни представихме списък на приоритетите. Той прилича на списъка с досиетата, които ще разглежда председателството по време на мандата си. Искам да се обърна обаче лично към вас, като председател на Екофин. Кои са досиетата, по които смятате, че е много важно румънското председателство да успее да доведе до успешен край? защото списъка с досиетата, които са ви представени, аз ги познавам, но това, което ме интересува, са вашите приоритети. Не разбирате ли? Разбирате ме. Освен това, вие говорихте за напредъка по отношение на разпределението на риска, имайки също така намаляването на риска. Как виждате този баланс по време на вашето председателство на тези рискове? Ще оставите ли на тези, които ще дойдат след вас пътна карта за схемата за гарантиране на, влогите, на влоговете? Също така, за страните, не членуващи в еврозоната, тъй като Румъния има призванието да се присъедини към еврозоната като всички държави членки. Според мен, ваша задача е да се грижите за доизграждане на еврозоната, в това число и бюджет на еврозоната, тъй като в момента еврозоната не разполага с необходимите инструменти. Благодаря за вашите коментари. Унези, които ще дойдат след мен и какво ще заварят, ще, ще зависи от досиятата, които успеем да придвижим също така всичко ще зависи от това как гледат държавите членки на тази тема, ще зависи от е, тяхното участие в дебатите и готовността им да се постигне компромис. Много са темите, по които ще се водят е, разискванията и разбира се, намаляването на риска е една от темите, но от е, моя гледна точка ние ще се опитаме да постигнем колкото може повече напредък, особено що се отнася до въпросите, които са в дневния ред на Екофин към момента. Знаем, че разполагаме с много малко време, знаем, че сме към края на мандата и ролята на нашето председателство е да правим предложения и да представяме компромисни решения, за да можем да постигнем споразумение от а, съвета. Що се отнася до Корепер, искаме нещата да се придвижат а, максимално бързо. Искаме силен и устойчив финансов сектор, което е в интерес на всички държави членки и на всички граждани но ние трябва да постигнем напредък в тази област, това е вярно. Това, което аз ви помолих и е да ми представите трите или четирите досиета, освен целия списък, който прочетахте, кои са трите или 4 досиета, по които искате да, които сте поемате ангажимент да бъдат довършени и тъй като сте от страна не членуваща в еврозоната, поемате ли ангажименти, ангажимента да работите за доизграждането на еврозоната и за разработването на бюджет за еврозоната. Разбира се, страната ви е, има призванието да се присъедини към, европейс... към еврозоната. На ниво Еврогрупа европейските лидери очертаха задачите е, за приемане на инструментите за конкурентно способност. И що се отнася до еврозоната, ние ще работим в тясно взаимодействие с ръководството на еврогрупата, както споменах, за да е, имаме добра координация. крайният срок е юни 2019 година. До тази дата трябва да сме намерили редица решения. Не знам дали в момента мога да представя решения във връзка с е, бюджета за еврозоната. Имайки предвид, че Румъния има определена позиция за присъединяване към еврозоната, ние говорим е, за 2024 година, като присъединяваме към еврозоната. Не мисля, че има връзка между двата въпроса. Вие говорихте за бюджет за еврозоната. Това е отделен въпрос. Отделен въпрос е присъединяването на Румъния към еврозоната. Що се отнася до целите за нас, в своята е, реч аз е, споменах InvestEU е, като много важна цел за нас. Е, и за мен, като човек, който е работил в тази област в миналото и е запознат с използването на тези финансови инструменти, това досие е изключително важно и се надявам по него да постигнем бърз напредък. Утре, както казах, ще проведем първата дискусия в Екофин по този инструмент и вече има предложение по тази тема, направено от румънското председателство ще се проведе заседание през февруари. Се надявам да постигнем и тук решение, що се отнася до електронната търговия и ДДС. Това е много важно също така. Акцизните, акцизите и устойчивите финанси. Това е въпрос, който вече е на, на, на ниво тристранна среща. И накрая, както казах, многодишната финансова рамка е от голямо значение и ние ще а, приемем същия подход, за да можем да го приключим колкото може по-бързо. Благодаря. Много се радвам на това, което казахте за InvestEU. Ако искаме да приключим тристранните срещи, трябва да побързаме. Има опасност в противен случай въпроса да не се а, постигне крайния резултат. Вашето председателство следва да уточни много важният елемент на инструмента за насърчаване на заетостта и работните места. Бернт Люке. Господин председател на съвета, ще говоря на немски. Искам да се върна на отговора, който дадахте на въпроса на колегата Мурашан. Разбрах ви последния начин, а именно, че принцип на съвета да се погрижи за това всички държави членки да могат да, да се възползват от мерките, финансирани от бюджета на Европейския съюз. Искам да ви помоля за още едно уточнение, защото отговора ми се стори е малко непрецизен. Искам конкретно да ви задам въпрос във връзка с законодателството, законодателното предложение на Съюза относно фонда за стабилизиране. Предложението на комисията предвижда безлихвени заеми, които да са финансирани от от бюджета на Европейския съюз, т.е. от всички държави на Европейския съюз. Някои държави членки обаче не могат да се възползват от тези безлихвени заеми, защото или временно, или постоянно не а, участват а, а, а, в механизма РМ2. Вашата държава, например, не участва в този механизъм, но Дания и Швеция също не са членки на еврозоната и на този механизъм. Това означава обаче, че тези държави финансират тези мерки, но нямат възможност да се възползват от тях. Правилно ли ви разбрах, че това нарушава принципа на съвета и съвета съответно ще откаже да подкрепи едно такова предложение на комисията? Благодаря. Да, mulțumesc pentru întrebare. Благодаря за въпроса. Тук става дума за стабилизиращата функция на Европейската комисия а, за инвестициите. Um... Това е конкретен въпрос, свързан с еврозоната. Що се отнася до съвета ЕКОФИН и разговорите, които ще се водят там, вие искате от мен да представя нещата по-подробно във връзка с въпроса на господин Морешан казахте, че отговора на въпроса на господин Морешан е бил твърде общ и затова искате да изложа позицията и философията ни по отношение на инструментите. Аз не съм съгласен дали председателите на ЕКОФИН би трябвало да отговарят на този въпрос но всъщност това е свързано с много неща, които в бизнеса. А, извинете, но аз не питах за инструментите, а питах за А, Вие казахте в отговор на господин Морашан, че е принцип на съвета всички държави да могат да се възползват от законодателните мерки. Попитах дали ще следвате този принцип когато става дума за стабилизиращите мерки, тъй като има някои държави, които финансират. Но... Председателя прекъсва задаващия въпрос. Да, Румъния. В Румъния Взехме решение през 2018 година. Подходът ни е, че всяка държава членка трябва да има становище и това трябва да. И това е позиция, която ще отстояваме. Благодаря. Няма моратори от някои групи, за това пак ще дам думата на НП. Е, е, господин Ванден Кенделаре, благодаря. Господин министр, ще говоря на холандски. Благодаря ви за пространното встъпление и имам два конкретни въпроса, на които искам да получа конкретни отговори. Списъкът с некоректните райони, казахте, че искате да работите по тях, да го актуализирате с оглед на повече прозрачност и фискална прозрачност. Надявам се, че списъкът ще бъде динамичен. Има пет фискални зони, като Вирджинските острови, например – това означава ли, че всички останали юрисдикции в света са коректни и сътрудничат? Или смятате, че в този списък ще бъдат добавени нови страни? Или пък, че някои от страните в списъка ще бъдат премахнати? Въпросът е, кои страни ще бъдат добавени към списъка и работите ли по санкции? срещу тези страни? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с данъчното облагане на интернет фирмите. Разбирам, че искате да работите по предложение за облагане на цифровите предприятия. Бруно Люмер вчера каза, че сме близо до споразумение. И вие ли сте с такова впечатление? Лесно ли ще бъде да се постигне това споразумение? Смятате ли, че ще можете да постигнете споразумение до март и на каква основа ще работите на претекста на Германия и Франция или на текста на австрийското председателство? Бих искал да чуя какво мислите по този въпрос. Благодаря. Що се отнася до втория въпрос и френско-германския текст и споразумение, знаем, че има държави и членки, които вече са казали, че ако не бъде постигнат компромис, ще работят едностранно по този въпрос. Що се отнася до нашето мнение и нашето желание, надяваме се в съвета да се проведе дискусия. В дневния ред за утре това не е включено в дневния ред, но през февруари ние ще обсъдим данъчното облагане на цифровите предприятия и се надявам да постигнем компромис – и за основа ще използваме предложението, обсъдено миналата година, френско-германското предложение. Тоест е, ще можем да избегнем диференциран подход по отношение на единия пазар. Що се отнася до друг аспект, скоро ОИСР ще вземе решение за създаване, за разработване на национални, на, на специални правила – Въпросът обаче е сложен, както казахте, това е въпрос, по който държави членки имат резерви и знаем кои са държавите членки, които нямат желание да се премине към други разпоредби но а, когато обсъдим въпроса в Екофин, се надявам да постигнем компромис. Що се отнася до юрисдикциите, нивото на работи се на ниво съвет и ние ще обсъдим този въпрос възоснова на проведени анализи за всяка юрисдикция и ще успеем да видим какво ще, ще видим какво показва анализът по кодекса за поведение, например, и след това ще трябва да видим какво решение се взима в Екофин. Сега не мога да ви дам подробности, тъй като процесът все още не е приключил. Както знаете, този процес започна преди години и, както казах в встъпителните си думи, ние полагаме усилия да постигнем напредък в тази облак, но имаме нужда от повече подробна информация. И не мога да ви дам информация преди да, да разполагаме с всички детайли. Благодаря. Доро Франзулика от името на социалиста и демократите. Благодаря ви много, господин председател. Най-сърдечно добре е дошъл, господин министр. Удоволствие, че сте тук сред нас на този следобед в Комисията по економическите и парични въпроси. Искам да обърна внимание на Европейската система за финансов надзор, целта на която е да се подобрят условията, също да се използват повече възможностите на финтек, да има по-последователни практики при спазването на регламента. Става дума за развитието на нови технологии, за цифровизацията на работата ни, като се има предвид, че Румъния извежда на първо място своята работа, сближаването, какво се прави по отношение на свързаността и развитието на технологиите. Аз се срещнах с докладчиците от Европейския парламент по този въпрос, прегледа на ESA и искам да ви пожелая успех утре при председателството на срещата на министрите от Екофин. Въпросът ми е какви са приоритетите на Румъния по време на председателството и относно прегледа на ESA. Отговор от министъра. Благодаря ви. Благодаря ви за насърчителните думи. Благодаря и за поставените въпроси. Този пакет ЕСА е изключително важен за румънското председателство и за ЕКОФИН. Въпросът ще бъде обсъждан на 12 февруари, но присъства в дневния ред на ЕКОФИН и утре. На тази среща ние бихме искали всички да разберат какви са целите, които сме се поставили, а именно на европейско ниво ние можем да постигнем тази цел само ако приемем целият пакет ЕСА. Но знаете, че в съвета има разнообразни мнения по различните теми, поради което ние ще се опитаме като част от нашата стратегия и подход да постигнем напредък утре в рамките на Екофин – по онова, което вече е договорено по пакета за изпирането на пари. В Екофин ние ще се възползваме от тази възможност, за да определим какво може да се направи за реализиране на напредък. Дискусиите започнаха вече в рамките на Корепер и се надяваме в началото на марта да се предприемат първи стъпки от съвета. И разбира се, ние ще се обърнем отново към Европейския парламент, за да обсъдим аспектите, свързани с борбата срещу изпирането на пари, както и въпросите, свързани с партньорските проверки и други аспекти. По отношение на укрепването на надзора и борбата срещу изпирането на пари и финансирането на терористична дейност, тук също искаме да се укрепи финансовия надзор във всички държави членки. Това бяха моите отговори. Председателят, благодаря ви. От името на НП, господин Морешан. Благодаря, господин председател. Господин министър, Възползвам се от тази втора възможност, за да получа пояснение от ваша страна по редица от въпросите, които не получиха отговор днес след обед от госпожа Берес, от, гос... от социалистите и демократите, от господин Лука. Що се отнася до економическия паричен съюз, Комисията предлага да се създаде Европейски валутен фонд. Е, какво е вашето мнение за участието на държави, които не членуват в еврозоната в него? Слушате ли какво казвам или слушате вашия сътрудник? И така, какви условия ще бъдат поставени за достъп до средствата? Какви механизми ще бъдат в сила? Мисля, че това са все важни въпроси, на които хората очакват отговори. Втората тема, по която очаквам също разяснение от ваша страна, се отнася до досиетата, които искате да финализирате по време на румънското председателство. Вие говорихте за акцизите, за писмения документа и след това вие изброихте много други неща но колегите трябва да знаят дали тези досията ще бъдат финализирани през едните 6 месеца, така че е необходим ясен отговор от ваша страна. На трето място, бюджетът на Европейския съюз през първото полугодие под ваше председателство ЕКОФИН ще трябва да определи приоритетите за следващия бюджет на Европейския съюз. Какви ще бъдат приоритетите? Борба а, срещу ми, миграцията, намаляване на младежката безработица и е какво точно? Тъй като позицията на съвета е много важна за работата на парламента, за да може да определим ние своята позиция, за да видим как ще минат преговорите, така че да се приеме в края на годината бюджет. Отговор. Накратко, когато говорим за бюджета на Европейския съюз, вие добре знаете, че на 12 февруари ще се разисква в рамките на ЕКОФИН, ще се обсъдят тези въпроси. Очакваме да излезем с възможно най-доброто предложение, за да отговорим на очакванията на хората и на техните искания. Вие споменахте за паричния фонд. Знаете, че това досие е блокирано вече повече от година господин Морешен, тук в Европейския парламент всъщност ние работим по този въпрос. Председателя, да, вие ясно се зададохте въпросите. Отговор от министъра. Както вече казах, това досе е блокирано в съвета. Ние ще започнем дискусиите в Екофин утре по него и ще видим каква е позицията на всяка от държавите членки, след което ще се опитаме да намерим изход от ситуацията. Както вече казах, вече близо година този въпрос е блокиран. Относно списъка от досиятата, които изброих, мисля, че бях напълно ясен в моето встъпително слово, как искаме да работим в европейски, с Европейския парламент, за да приключим по максимален брой досиета нашата работа. Може би не сте разбрал нещо, но това е което казах. И с кого говоря си е моя работа всъщност. Е, благодаря ви много. Thank you. Uh, Перванш Берес. Берес. Господин министър, вие ясно казахте, че за вас е, приключването на работата по досието InvestEU е важен въпрос. Аз поделям вашето виждане относно приоритетите. Читам, че това е една, едно добро предложение. Но тъй като в е, известен смисъл вие не казахте какви точно са вашите приоритети, аз ще кажа какъв е моят списък от приоритети и след това ще ви приканя вие да кажете какъв е вашия списък. Първо Invest EU трябва също относно е, устойчивото финансиране, другите два аспекта индексите и правилата за предоставяне на информация. Трябва да се приключи с ЕМИР 2.2. Работата е започната, но е важно това да приключи преди края на мандата. Един въпрос, който ще бъде осъдъждан утре в ЕКОФИН, по който аз ви писах, заедно с Отмар Карас, който е съдокладчик, а именно преразглеждането на въпрос, свързани с ЕЗА. Това никак не са лесни въпроси. И искам да ви предупредя да не се търсят лесни решения в политиката. А, това означава да, има сега емоции, свързани с изпирането на пари. Комисията излезе с ново предложение, което казва банковата съю... банковият орган ще трябва да се занимае с тези въпроси. Но ако вие не промените правомощията на банковия орган, вие ще влушите положението, ще възложите нови отговорности на Европейския банков орган, без да му предоставите средствата, за да може да се свърши работата. И това не може да се допуска в Европа. За да се сме сериозни по борбата срещу изпирането на пари, трябва да се промени и управлението. Затова този парламент иска от вас да направите максималното от ваша страна, а, за да се включат всички въпроси в преговорите. След това ще видим какво е възможно да постигнем в кратките срокове, които имаме. Отговор. Всъщност това не беше въпрос, а по-скоро съвет от ваша страна. Разбира се, аз ще се съобразя с него. А моят въпрос беше дали споделяте тези приоритети. По въпросите, свързани с дневния ред на Екофин от утре и пакета ЕСА, има три различни опции. Можем да обсъдим целият пакет в съвета. Знае, че много държави членки не са съгласни с а, такъв подход. Тоест, може да има пълно блокиране, може да се създаде безисходица. И вторият вариант е това, което обсъждахме, а именно утре да получим зелена светлина от съвета – да, да вървим напред с малки, но сигурни стъпки. И частта, свързана с борбата срещу изпирането на пари, може да бъде обсъдена с Европейския парламент. Останалите елементи могат да се разгледат като пакет от ЕКОФИН, което означава, че в началото на март бихме могли да разгледаме този въпрос цялостно в Екофин и в съвета, защото иначе ще е трудно да работим по друг начин предвид на кратките срокове, с които разполагаме. Трябва да се приеме останалата част от пакета. Румънското председателство ще предложи активни решения по всеки един елемент, конкретни решения, които може би ще получат подкрепата и консенсус в рамките на ЕКОФИН. Това е вторият вариант и третият вариант. Всъщност е, има само два варианта. Или цялостен пакет, или по-отделно. Мисля, че е, по-разумно е да се предприемат малки, но сигурни стъпки за постигане на напредъка. Това вероятно ще ни даде повече гаранции за постигнем решение по това важно досие. Искам да кажа нещо съвсем ясно, свързано с заседанието на Екофин утре. Ще има сигурно финансови министри. Основната ни цел по този пакет не може да бъде постигната реално, ако не се приеме целият пакет. Сигурно някой ще каже това. Затова нашата цел е да вървим с малки стъпки напред по този пакет. Относно списъка, от досията. Тук отново вие споделихте своето виждане по тях. Аз вече споменах по кои досията искам да постигнем напредък в съвета и в разговорите ни с парламента, както и по време на триалозите. Мисля, че съвсем ясно казах това. Мога да го повторя, ако желаете. но е важно всички да са съгласни. От екара Ашли Фокс има думата. Добър ден, господин министър. Благодаря ви, че дойдохте на днешната ни среща. Искам да ви попитам какво е вашето мнение относно надзора върху бюджетите на държавите членки и каква е важността, която вие отдавате на фискалната дисциплина. Причината, поради която поставям този въпрос е, че преди коледа новото италианско правителство предложи бюджет с дефицит от близо 2,4% от БВП и комисията беше много разстроена. Имаше преговори и преди коледа новия бюджет беше предложен с дефицит близо 2% и Комисията, макар че не беше напълно удовлетворена, прие този компромис. В контраст, Франция обяви бюджетни мерки, които означават, че те могат да имат бюджетен дефицит от 3,4% следващата година, но реакцията на комисията в този случай и тази на съвета беше малко по-слаба, не толкова критична, отколкото в случая с Италия. И искам да чуя каква е вашето мнение по този въпрос е, и дали считате, че европейските институции са последователни, дали считате, че всички държави членки трябва да бъдат третирани равнопоставено. Благодаря ви. Да, мулțumesc pentru întrebare. Отговор. Благодаря ви за поставеният въпрос. Мисля, че е напълно ясно какъв е отговорът, а именно, че правилата трябва да се спазват от всички държави членки. Това ясно се заявява в рамките на пакта за стабилност и растеж. Моята гледна точка е същата. Както и гледната точка на председателя на Екофин в момента. Председателят, благодаря. Това е нашата гледна точка, но господин Фокс напълно знае, че правилата предвиждат някои дефицити да се съпоставят с дефицитите от предходната година и да се види какви са тенденциите за увеличаване и намаляване на бюджета, т.е. какви са структурните усилия, не толкова абсолютното число. Тоест, е, тук става дума за разлика. В Франция имаше асиметричност на някои мерки, но структурата на влушаването, което е предвидено, е, беше безпредседентно в Италия и не може да се сравнява дори с най-лошата интерпретация на френския случай. Нещата бяха много по-лоши в Италия. Вие гледате числата, но как се сравнява с предходната година, дали върви нагоре или надолу, това е всъщност важното и Разбира се, правилата трябва да се спазват от всички, но трябва все пак да сме и справедливи. Начина по който се представят нещата не са съвсем точни. Не е точно така действат тези правила. Това беше много полезна дискусия. Не зная дали има други колеги, които биха желали да кажат нещо в следващите 3 минути, иначе можем да приключим с тази размяна на мнение. Искам да благодаря на председателят на ЕКОФИН за присъствието му и за амбициозната програма, която представи, която обсъдихме съвместно. Ние очакваме с нетърпение сътрудничеството между парламента и Екофин през едните седмици и месеци. Не са чак толкова много предстоящите месеци, поради уникалната ситуация, в която се намираме. Това е полугодието преди европейските избори. Така че ние трябва да се опитаме да максимализираме постиженията по отделните досиета в първите няколко месеца. Това изисква безпредседентно ниво на сътрудничество между Европейския парламент, комисията ЕКОН. Ние сме заявили от наша страна, че искаме да има такова сътрудничество за постигане на максимален, максимален резултат, за да се насърчи сближаването, заетостта, социалното и териториално сближаване. Благодаря ви много. С това приключихме по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата, а именно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 от, на Европейския банков орган и други. Господин Фрунзулика има думата. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчиците Сянка за сътрудничеството и за техния принос към изготвянето на нашето становище. Нашите становищ, нашите становища са кратки, тъй като разполагахме с 1500 знака. За това имаме по няколко изменения към всяко становище. Като цяло, проекто становище ще препращат към препоръките на Сметната палата относно прехвърлянията на средства. Ние смятаме, че органите трябва да се придържат към дадения им мандат. Също така да разполагат с достатъчно средства да финансират изпълнението на техните задачи и персонал с оглед на това, че ще липсват средства поради напускането на Обединеното кралство, макар че там процесите са непредвидими. Стори ми се също така, че е, е важно становищата да се каже, че трябва да се е, осигурят повече средства за противодействие на изпирането с пари, е, на пари и за да могат те да отговарят на запитвания от други организации. Европейския банков орган трябва да поеме задача на, за координиране на действията между Европейския банков орган, ЕОПА и ЕСМА в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Освен това, допълнително съм казал, че е необходимо да се упражнява по-голям надзор върху ЕОП някои държи, държави членки поради уязвимостта на застрахователните пазари, най-вече в Централна и Източна Европа, за да можем да защитим потребителите от някои практики на многонационалните застрахователни компании. Има мултинационални компании, които в Централна и Източна Европа, но също така и в някои югозападно, държави в Югозападна Европа продават застрахователни продукти с по-низко качество в сравнение с същите продукти в други държави, също така и на различни цени. С оглед на това смятаме, че Европейския банков орган а, трябва да покаже по-голяма прозрачност не само пред парламента, но и пред европейските граждани. Преди малко на срещата с румънския министр на финансите се каза, по-точно госпожа Берес каза, че Европейския банков орган трябва да бъде оборудван с съответното финансиране, за да може да работи по тази изключително важна програма за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Вследствие на решението на Бенето от напусне е, Европейския съюз, средствата за тези агенции ще намалеят. Това ще се отрази върху бюджета на Европейския банков орган. И затова искам още веднъж да подчертая, че е необходимо да се намери добро решение за тяхното финансиране. Системата, която ще се създаде за финансирането на този орган, ще даде голямо отражение и върху бъдещето. Много е важно всички тези органи да изпълняват своя мандат последователно, независимо и ефективно. Казвайки това, а, а, искам да обърна внимание, че за всяко проекто становище са внесени около 20 изменения, а, за които сме изработили около 5-6 компромиса, заедно с докладчеста в сянка. Те обхващат повечето изменения а, и унифицират нашия подход. А, а, е, при освобождаването отговорност на тези три надзорни а, органи. Гласуването ще бъде утре. Пак искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на колегите, които внесоха изменения. Готов съм да отговаря на вашите въпроси. Благодаря. E. Благодаря от името на НП, господин Вернер Ланге. Благодаря. През 2010 година са основани трите надзорни органа и това не е първия доклад за освобождената отговорност, който касае организационните проблеми. Първо искам да благодаря на докладчика. Това са становища за Комисията по бюджетен контрол. Това не са наши е, доклади. Това, което пишем не е окончателно. Е, докладчик е, обобщи сравнително малкия брой изменения в компромиса. Е, ние имахме една забележка, с която той се съобрази. Искам да му благодаря за това. За това групата на ЕНП може безрезервно да подкрепи становищата. Тези становища стъпиха на аудиторските доклади на Сметната палата, които от години са леко повърхностни, които, и това го обсъждам от години, нито рекапитулират успеха, нито правят някаква препоръка а, за това какво да се прави с задълженията, тъй като Европейския банков орган има сключен дългосрочен договор а, в Лондон. А, нито пък съдържа препоръки за ЕОПа, които ако си затворим едното око, можем да кажем, че работят в рамките на техните правомощия.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 14 ноември е, Сметната палата публикува последния си, последното си становище за ЕОП, което не се различава особено е, много от предишните. Е, веднъж изцяло удовлетворително, друг път по-малко изцяло и така нататък. И можем да си спестим всички тези аудиторски доклади, ако те продължават да идват в тази си форма. Това е исках да споделя с вас, иначе искам да благодаря на докладчика, който все пак успя от тези твърде ограничени аудиторски доклади да възоснова на тези доклади да изработи сравнително смислени становища. Подкрепяме всички компромиси. Благодаря. Е, благодаря. Ралф Пакет от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Благодаря за компромисите. Измененията ги познаваме, така се каже, защото многократно те с такива са били внасяни през изминалите години. Също така обаче записахме, че Брексит би могъл, подчертаваме, би могъл а, да ам, е, измести, да промени задачите, свързани а, е, с организациите, които са със седалище в Обединеното кралство. Знам, че всичко зависи от това дали наистина ще има а, а, Брексит, а, но смятам, че ще бъде полезно да се включи. А, текста, текст, че Брексит ще бъде отразен в бюджета и планирането за персонала на тези а, органи. С нетърпение очаквам гласуването утре и чакам а, пояснение защо този текст, който предложихме, не, не е включен. В Клинц? О, в Клинц от името на Ауден. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво да добавя към това, което казаха колегите. Аз съм член на комисията по бюджетен контрол, където това, което казахме, се споделя. Наред с въпрос дали ресурсите са достатъчни, финансирането е окей okay, и за Брексит. Всичко това много правилно отразено от докладчика. има, обаче и една критика, а именно относно резултатите показани свързани от Европейския банков орган във връзка с стрес-тестове. Такива стрес-тестове многократно са правени и те като цяло са доста неудовлетворителни. Помня, когато се започна с тези стрес-тестове, тогава всички банки бяха оценени като много рискове, неустойчиви на стрес и е само няколко месеца е, на първо бяха оценени като много устойчиви, след това като много слаби, след това обратното, е, защото се бяха натрупали загуби от предходни години и цялостният резултат беше доста лош. Така че е, систематиката на тези стрес тестове за мен е доста нелогична и мисля, че за в бъдеще трябва да се погрижим да настъпи някакво подобрение. Защото следващия път, когато започна процедура за освобождаване от а, отговорност, а, много се надявам а, е, положението да се е, промени. Надявам се, трите надзорни а, е, агенции е, през следващата процедура за освобождаване от отговорност а, да покажат дали а, а, са отговорили на новата роля, която им се възлага сега. Иначе е, сме съгласни с становищата, такива каквито са предложени. Това беше единството, което имах да добавя. Ще е, повдигна този въпрос и в Комисията по бюджетен контрол, а именно въпроса за стрес тестовете. Бихте ли повторя ли още веднъж кой, кой текст е неудовлетворителен? Стрес тестовете, които провежда Европейския банков орган. Извън микрофона. Donc je, je, vais vous redonner la parole, euh, cher. Ще ви дам думата, господин докладчик, но преди това в рамките на спонтанните изказвания искам да кажа няколко неща. Първо да кажа на Волф че споделям анализа му за това, което е необходимо именно агенциите за надзор и нека да отправи подобен убеден призив към своето правителство с оглед на заседанието на Екофин за утре. Става дума за един мандат за надзорните органи но възможността да се влия върху моето правителство е доста ограничена. Споделям това, което казахте. Що се отнася до казаното от докладчика за договорите за застраховане, прав сте, че държите на тези договори застрахователният пазар е всъщност част от финансовия пазар. Тук имаме много трансгранични предприятия. Разбира се, големите предприятия може да имат два различни стандарта за продуктите си, но познаваме и други случаи, в които условията за предоставяне на застрахователни продукти създават проблеми. Например, в страни, в които страните, в които има предприятия тип почтенска котия, продават продукти, които са по-ефтини, но не съответстват на изискванията за защита на потребителите. И с Клинт се опитахме да направим корекции в тази връзка с мандат, в мандата на ЕИОПА. Така че всичко това, което можем да кажем, в това число и вашия доклад за освобождаването отговорност, не може да не се приветства. Пак ви давам думата, за да обобщите и за заключение. А, Вернер Ланген също иска. Само една кратка бележка от мен първанш. Е, Перванш. Бюджет, бюджетния контрол, неговата задача е да проверява дали е ефективно и изгодно по отношение на разходите. Съответната организация изпълняват своята задача. Ако сега ще водим принципен дебат по същество, това се отнася към твоята бележка и към бележката на колегата а, а, а, Клинц, е, трябва да водим отделен дебат за това това извън рамката на този, е, е, на този дебат. Исках да кажа това, за да успокоя нашия докладчик. Е, И понеже това е това, аз виждам, че когато мандата на сметната палата е анализа на отчетите, има институция, която излиза от своя мандат, за да анализира резултатите от политиката, което не е част от нейния мандат. Аз съм с удоволствие ще обсъдя този въпрос. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Още един път искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Искам да подчертая, че всички препоръки и всички изменения, които бяха внесени, бяха включени в компромисите, които постигнахме абсолютно всички. Заедно с това виждам тук, е, че тук се водят разговори е, за надзора на националните органи. Хубаво е да се засили този надзор, но подчертавам факта, че е много важно да сме наясно с това, което предлагаме, а именно – сближаване на механизмите за надзор във всички държави членки. За съжаление, в настоящия момент няма а, такова сближаване. Механизмите за надзор са доста различни. И разбира се, ние се надяваме, че новото председателство на съвета и на Екофин. Преди малко разговаряхме с министра на финансите на Румъния ще успее да постигне това сближаване на инструментите. Що се отнася до Сметната палата, непрекъснато чувам там. Сметната палата в крайна сметка трябва да каже нещо, което е много важно и за трите институции за надзора, именно че отчетите са законни и трябва да се произнасят по законосъобразността и редовността на отчетите. Благодаря. Надявам се, че ще гласувате е, освобождаването от отговорност. Благодаря. С оглед е, на направените изказвания можем да се надяваме на успешно гласуване утре. И трите освобождаване от отговорност ще се гласуват утре. Изчерпахме дневния ред. Ще продължим утре в 9 часа с съвместна среща с комисията МВИ за да се разгледат досиета, измененията към досието таксономия. Благодаря.